Diamo inizio alla commissione. Abbiamo... Предлагам да започнем заседанието. Имаме малко по-малко от час за точка 16 от дневния ред. Изменения на регламент номер 1234 от 2007 година във връзка с договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти. Докладчик е Джеймс Никълсън. Важно е всички групи да, да дадат своя принос в, из, в изясняването на а, позицията. Някъде тук трябва да е представителя на Европейската комисия. Благодаря му за присъствието. Веднага искам да дам думата на Джеймс, който е, да направи встъпителното си слово и после ще проведем разискванията. Джеймс, имаш думата. Много благодаря още в самото начало. Искам а, е, да изразя а, е, надеждата си, че всички са се запознали с предложенията за а, млечния сектор – Днес възнамерявам само накратко да се спра на най-важните изменения. Надявам се, че ще изразя мнението на колегите докладчици в Сянка. Срещах се с най-различни заинтересовани лица, техните представители, за да обсъдим предложението. Естествено има разлика между становищата на преработвателите от една страна и производителите, селските стопани от друга. Държавите членки пък на свой ред имат различни приоритети и а, ги се отнасят различно към, към предложението. Но това е неизбежно. Първо за договорите. Комисията предлага минимални изисквания към договорите, като например дължима цена. Аз съм добавил, че в договорите трябва да има клаузи за прекратяване и предоговаряне на условията, така че производителите да не са задължени 100% от продукцията си да предлагат на един единствен доставчик. По такъв начин се осигурява максимална гъвкавост – за земеделския стопанин. Добавил съм, че договорите на малка стойност трябва да останат въпрос на доброволен избор. И дори държавата членка да не е възприела задължително подписване на договори, трябва да има възможност стопанина да поиска да се сключи такъв договор при същите условия, които са изложени в предложението за позициите в преговорите, виждате, че аз съм намалил предложеното число на 20%. Много държави членки ще поискат нещо друго, затова очаквам един компромис, особено за малките и средните предприятия в преработвателния сектор. Трябва да кажа, че предлагам от 33% да свалим числото на 20%, е, е съвсем проста. Не намерих консенсус и започнах от минимума, така както аз си го представям, че под него не мога да а, падна. И оттам нататък видях какви предложения идват. Трябва да припомня на колегите, че а, ние не седим тук в изолация. В нас са приковани много погледи и решенията ни имат много голямо значение и за политиката за защита на конкуренцията. Когато провеждаме преговори с комисията и съвета, се нуждая от възможност да маневрирам, която да ми е предоставена от комисията. Предвижда се и дерогация за държавите членки, чрез която ще могат да се водят колективни договори за до 75% от общият обем на производство в съответната държава членка. В изменение 16 се засилва текста, който предоставя изключения за кооперативите. Мисля, че е важно кооперативната структура да се запази. В редица държави функционират успешно кооперации, които да бъдат изключени от така предложения текст. Иначе би останала нормата неясна и ще трябва да се правят допълнителни пояснения по нея. За прозрачността предлагам изискване за преработвателите да посочват какви са суровинните доставки. Необходим е своевременен анализ, извинете, своевременен анализ на тези доставки. Включил съм едно допълнение. Тази информация да се използва а, от всички стопански субекти по веригата на доставки и по такъв начин никой няма да може да се възползва от е, информация, която е предоставена само и единствено на него. Е, включил съм и две точки в преамбюла, които са допълнения към предложените. Те ще имат е, по-различно въздействие в сравнение с основния текст, диспозитива, но така или иначе ще се посочи е, по-ясно необходимостта от повишаване на ефективността и ефикасността в млечния сектор. Европа трябва да обърне особено внимание на този въпрос, особено с оглед на дългосрочната устойчивост на сектора и се надявам това да бъде подкрепено от парламентарната комисия. И накрая за така нареченото меко кацане – има също точка в преамбюла, която предлагам. Не всички държави членки ще имат възможността да се приземят меко, както им се обещава. И аз не зная какво може да направи комисията за тези държави членки, чието приземяване ще бъде с много повече сътресения. И накрая по комитологията, е, това са е, изменения от 9 до 11 и от 31 до 40. Там се отразява общото разбиране, постигнато между институциите след влизането в сила на регламента по актовете за изпълнение. Заличил съм а, е, член 179. Това е едно от а, измененията ми, изменение 21 защото тук трябва да се направи хоризонтална корекция на съответните регламенти. Тук се отнася текста и за тютюнопроизводството, и за други. предлагам допълнение, нов член 197 в изменение 22. предлагам и в член 185 и за договорите, да се предвиди пълна свобода на договаряне, няма никаква причина комисията да гарантира еднообразно прилагане на текста. Позволете ми в заключение да кажа, че вече е взето решение и а, по квотите да им се а, сложи край когато говорим за меко кацане или кацане с тресения, в края на края ще имаме предвид точно а, този край на режима с квотите. Производителите и преработвателите са наясно с това, но има един елемент, който липсва в доклада. Той е изключително важен. И а, той е много неудобен въпрос Това са търговците на дребно. Може и да греша, но всички заинтересовани страни казват, че в търговията на дребно не се прилага същия контрол, на който са подложени производителите и преработвателите. Още един тревожен аспект. Срещнах се с една група от Швейцария, 2009 година те преминават а, от режим на квоти към договорен режим. И се оказва, че опитът им е крайно неблагоприятен. 25% по-малко са а, те в резултат на смяната на режима. Аз много добре разбирам, че това не може да бъде част от официалния доклад, но просто искам да ви кажа каква е общата картина, а, фона на който а, ние работим по темата. Има огромен брой дребни стопанства, дребни производители, които ще бъдат засегнати. Аз ще приветствам всички изменения, които искате да внесете. 22 март 2011 година е крайния срок, 12 часа. Надявам се, че така с общи усилия парламентарната комисия ще подобри текста. Благодаря. Благодаря, Джеймс. Сега започваме с дебата. Господин Тарабела. Euh, благодаря ви. Искам от името на моята група да благодаря на Джон Николсън за свършената от него работа и всички усилия, които положи да съгласува гледните точки на различните групи, преди да напише своя доклад. Всички приемаме, че, че системата, така както функционираше в последно време, не отговаряше вече на изискванията. Беше взето решение да се откажем от нея. Ще я заместим с една договорна система. Джон цитира примера на Швейцария. Мнозина от нас мислят за техния пример. Поне в моята група всички се запитат да, доколко само договорите могат да управляват пазара. И това ни води до друг въпрос. Не е ли уместно да се предвиди една клауза в доклада, която да предвиди на ранен етап оценката на тази система? В системата на договори всъщност цели да предостави защита и средства на производителите да договарят цените с своите клиенти и да не се прилага повече практика от 19 или началото на 20 век, когато производителя трябва да се подчинява на волята на купувача. Питаме се дали не е добре да отидем дори още по-далеч от предложеното в доклада в определението на договор и гаранциите, които се дават на тези, които договарят условията представители на производителя и на индустриалците. Друг важен проблем е гарантирането на прозрачност. Всички знаем, че трябва да се гарантира търговската сигурност на всички законодателни актове и търговския кодекс, но за тази цел трябва да познаваме реално даденостите на пазара и трябва да сме безкомпромисни по отношение на условията за прозрачност и достъпа до всички актове по веригата, всички действия. Вниманието се съсредоточава върху първото звено, а именно отношенията между производителя и първия изкупвач, но мисля, че ние, ние мислим, че трябва да се отиде още по-далеч по веригата. Защото всъщност цялата верига определя крайния доход на производителя. За жалост, ние някакси сме склонни да му оставаме това, което остава след като всички вземат своето. Това е недопустимо. Трябва да се промени механизма. Договорите трябва да позволят на производителите да имат по-голяма видимост, да познават по-добре ценообразуването, да стабилизират доходите си и да бъдат поставени в едни здрави разумни договорни отношения. Ние ще направим предложения, които засягат качествените млечни продукти. Комисаря в началното си предложение беше направил вече, беше формулирал предложения за управление на пазарите и организмите, които контролират наименованията на происход и географските наименования, мисля, че ние ще нанесем допълнителни изменения. Благодаря, Мишел Марк Тарабела. Благодаря, господин председател. Очевидно, доклада на Джеймс Николс. Джон. Джеймс или Джон? Джеймс или Джон? Джеймс. Е, е, се вписва в един сложен общ контекст, този на квотите, и един променлив световен, променлива световна конюнктура, който до, която до сега беше регулирана по някакъв начин благодарение на квотите и износа докато Съединените щати бях, се съсредоточаха предимно върху вътрешния си пазар. Сега обаче те се отварят навън и трябва да управляваме нестабилността, която се увеличава. Тази от 2008 и 2009 година те първа ще се засилва кризата, не е зад зад гърбани. До сега световните цени зависеха от Океания, Нова Зеландия и техните продукти за износ. И този риск от нестабилност на цените, флуктуации а, на цените съществуваше. Затова ние се нуждаем от една строга регулация. Аз обаче не открих в доклада това, тази воля за силно регулиране. А ние остро се нуждаем от това мисля, че трябва да сложим. Е, хубаво е да се сложи ударението върху научно-изследователската и развойната дейност, но това не трябва да крие същината на проблема, а именно липсата на баланс в ущърп на производителя. освен това, 17-то изменение, за което говори Джеймс, комисията предлага 33%. Мисля, че ние трябва да отидем по-високо. Трябва да предложим 80%, за да стигнем да се споразумеем за 50% на средата. Говори се за баланс, но пазара е абсолютно дебалансиран. Равновесието трябва да се възстанови, защото колкото по-силни са производителите, дори ако достигнат почти до монопол, толкова повече козове ще имат в преговорите. И третата ми бележка пак свързана с изменение номер 17. Не винаги ми е ясно какво се разбира, за да се поддържа равновесието между производител и преработвател. Не трябва да се пише поддържа, трябва да се създаде, защото такова равновесие до сега въобще не е имало. И още нещо, което искам да кажа Някакси в доклада много се говори за изкривяването на конкуренцията. Не трябва конкуренцията да бъде основната отправна точка като някакъв идол, който не може да бъде докосван. Конкуренцията е средство за регулиране на пазара Не знам дали гражданите ще са доволни, ако ние издигнем а, конкуренцията като свещен принцип в търговията. Когато Джеймс говори за максимална гъвкавост, там също не ми е ясно какво включваме в това понятие. Тези термини звучат положително, гъвкавост, опростяване, но нека да видим каква е действителността, която се крие зад тях. Смятам, че идеята за договори трябва по някакъв начин да се бетонира. Защото договора задава обемите, цените и срока цените се, образират, се образуват по формули. Може да се отчита промяната в цените, на поголовието на животните, на фуражите и така нататък. Твърде краткосрочните договори нямат никакъв смисъл трябва да се. Цената, обемите могат да се ревизират, но е хубаво договорите да обхващат по-дълъг период. И затова аз съществявам идеята за договори с обществените власти. Гъвкавостта малко ме притеснява. Мисля, че договорът трябва да е по-скоро да задава строги рамки и да дава големи възможности за договаряне на самия производител. Question du, du monopole ou du quasi-monopole pour les acheteurs. в някои страни има монопол на изкупвачите, както е, например, в Дания и, в Великобритания. Защо да не се позволи на производителите които са, може би, най-слабото звено в веригата, да имат повече е, възможности в договарянето. За прозрачността съм напълно съгласен с докладчика. Трябва бързо да се адаптират е, договорите към пазара. В миналото именно е, нямаше адаптация към пазара и поради това бяха загубени пазарни дялове. ние премахваме квотите, но трябва все пак да регулираме по някакъв начин обемите, за да има и резервни стратегически запаси. Не можем да си позволим да изхвърляме тонове мляко и масло, както в 80-те години. Освен това ми се иска обществените власти да имат някаква регулираща роля може би да се създаде един национален орган, който да се занимава с ценообразуването и печалбите, който да определя себестойността, производствената цена, минималната цена, под която не могат да падат млякото и млечните продукти. Мисля, че с едно изменение ще предложа обществения сектор да а, играе регулираща роля в държавите членки и на европейско равнище. Благодаря. Хейлът и Шмидт. <laughs> Danke. Ähm, erst einmal begrüße ich die, ähm, den, den Vor... Аз приветствам доклада на колегата Никълсън. Той съдържа много интересни аспекти, особено идеята земеделците да имат възможност да продават млякото си на повече от един преработватели. Дебата за, за равноправие на търговската база, трябва да внимаваме, да не даваме повече правомощия на търговските а, дружества, които занимават с а, продаването на това мляко, за да нямат а, монопол пък те, а, защото има и фермери, които може да не са съгласни с а, общите становища. Така че трябва да внимаваме. Да не оказваме прекомерно внима... влияние на пазара. Чудесно е, че се опитваме да обмислим всички елементи. Определени цени се каза, че трябва да бъдат заложени от определени органи. Това е малко опасно. Интересно е засегнато това в доклада. Нещо интересно, свързано с делегираните актове. След пет години ще се проведат отново преговори, разбира се, на основата на един доклад на комисията за това как тези е, пет години се е развивал процесът, това е записано в определено изменение тук. Това ще ни даде възможност да имаме позиция, да формулираме становище. А, не чисто и просто да очакваме някакъв общ преглед след неопределен период от време. Харесвам и фиксирането на конкретен период продължителността на договорите, всички записани елементи са отлични, възможностите за доставки също. Земеделците сега ще имат възможност от една страна доброволно да подпишат договор, т.е. договорите не са задължителни, пък и това, че имат право, право да сключат договор право, съответно, да не го сключат. Има фермери, които биха искали лично да се заемат с воденето на преговори за продажбата на своето мляко и следователно те могат да го направят сами. Надявам се и по-нататък да имаме интересни дискусии, ще има и други изменения, но мисля, че нещата вървят в правилната посока. Благодаря, казва председателя. Господин Шмидт. Пожмин. Пожмин. Хойслинг, извинете. äh, <laughs> sieht mich heute nicht, aber okay. Ähm, ich bin Shadow für mein... Оставам с впечатление, че не ме виждате днес, господин председател. Няма значение. Колеги, дебатът показа различните мнения. Имаме ясно структурирани пазари. Мнозина казаха, че вече нямаме криза в този сектор, тъй като цените са над 30 цента. Аз не мисля така, даже точно обратното. Мисля, че цените стават все по-неизгодни, а пък цените за производство на млякото се увеличават. Така че, не, хайде да не се преструваме, че всичко е по мет и масло. Господин Никълсън ни прикани към диалог с него. Благодаря за поканата. Погледът към Швейцария. Надявам се да успеем да избегнем проблемите, които имат там. Техният опит може би не може да бъде прехвърлен към Европа, но е ние може би нямаме техния високо контролиран пазар, който е изключително прозрачен. Свободата на земеделските стопани да сключват договори. Млекопроизводителите нямат такива гарантирани права. На пазарите има много монополи и съответно млекопроизводителите трудно могат да, да намерят друг млекопреработвател, на който да продадат млякото си. Ние в моя район в Германия, например, имаме много такива монополи и няма как да водиш преговори, когато има само един такъв. В други държави също, например в Дания. Така че за земеделските стопани няма възможност да избират. Що се отнася до преговарянето, изключването на договорите. Трябва да е ясно, че производителите, посредством своите организации, трябва да получат достатъчно правомощия, за да участват на пазара. В доклада на господин Никълсън, като че ли позицията им се отслабва. Не гледаме нещата такива, каквито са не разглеждаме пазара така какъв като е. Говорим за 33%, за 20%. Не знам дали подходът да сваляме до 20% е добър. Има много държави, които имат много по-концентрирано производство в конкретни млекопреработватели. Трябва да бъде ясно, че преговорната позиция за кооперативите от производители трябва да бъде подсилена отвъд и над това, което предлага Европейската комисия. Сега кооперациите или кооперативите, дали да отпаднат те от задачата или не. Не само от страна на производителите, но има и други кооперативи, които работят добре на пазарите и използват монополи, което не защитава интересите на производителите. Кооперативите също трябва да имат права и то добре гарантирани. Спомена се прозрачността, веригата доставки, мониторинга. Мятам, че всички те са изключително важни и трябва да е ясно какво точно се случва на пазара. Необходим е орган за мониторинг, който да направи така, че да имаме гъвкава верига на доставките. Има още едно а, нещо, което исках да кажа. То е свързано с квотите. Не, че с тях се занимаваме много, но колегата каза, че ще има край на квотите, ако има недостатъчно предлагане на европейските пазари и така нататък. Трябва да гарантираме доставките на европейско ниво, като, балансиран, като балансирани такива. И основното е, че преди 2014 година ще трябва да се занимаем отново с млечния сектор – и затова още сега трябва да започне да се мисли много сериозно за това какво ще направим а, след 2014. Та, целият този процес трябва да започне още сега, преди 2014, защото при края на квотите целият сектор ще бъде засегнат ако разгледаме нещата предварително, няма след това в бъдеще да се налага да се занимаваме с големи промени. Благодаря. Следващия оратор. Много благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на господин Никълсън. Изцяло подкрепям казаното от него. Има два проблема в отрасъла, които искам да подчертая. Първият е, е неравновесието между търсенето и предлагането в млечния сектор. Исторически млякото като суровина е, преминава през етапи на свръхпредлагане, защото е, имаме класическия модел на ефтини суровини и скъпи преработени продукти. И винаги е, има тенденция към е, световни ниски суровинни цени, към които се придържат и а, изкупните цени в Европейския а, съюз. Тъй като а, има неравновесие между търсенето и предлагането, много неща са оставени на произвола на съдбата в в веригата на доставките и всичко зависи от тези, които а, вземат, а не правят цената. не бива да а, забравяме, че когато по този начин се реализира продукцията, а, производителите а, засилват а, дисбаланса, като отказват да добавят стойност към своя продукт и за разлика обаче от всяка друга суровина, предлагането реагира на ниските цени, като увеличава обема на производството. По такъв начин производителите сами се лишават от всяка друга възможност и се насочват единствено към количествено увеличение, а това само осложнява проблема, който уж ще се избегне по този начин. И като имаме предвид предложенията на Джим Никълсън, трябва да бъдем реалисти, да видим какво може да се постигне. Тези действия могат да помогнат на отрасъла само и единствено, ако отрасълът е готов сам да си помогне. Прави ми впечатление, че един от най-големите проблеми или една от най-големите несправедливости е, в млечния сектор е, че селските стопани са задължени да влязат е, в договорни отношения с един единствен е, изкупвач, докато преработвателите имат пълна свобода на действие, без а, е, да има такова съотнасяне с пазара, е, със страната на предлагането. По такъв начин целият риск на отрасъла се поема от производителите а, е, или най-малкото по-голямата част а, се а, поема от а, селските стопани за разлика от преработвателите. Пред... Предпочитам да бъдат прияти клаузите за предоговаряне, за прекратяване на договорите, за недопускане на изключителност на договорите, но на практика това ще се получи много трудно. Никак не бих искал в отрасъла да цари принуда. Същевременно много важно е да се създаде конкуренция в сектора и като временна мярка – задължителните договори биха свършили работа, но пак казвам, това трябва да се реши от държавите членки. Тук се прилага принципа на субсидиарност. Още веднъж благодаря на докладчика Джим Никълсън и изразявам подкрепата си за него. Благодаря. Следващият оратор е Алберт Дес. Благодаря. Извинявам се, че от самото начало не можах да присъствам. Искам да благодаря за добре свършената трудна работа на докладчика. Никак не е лесно да се намери решение. Знае, че няма готова рецепта за успех, а ние се нуждаем от едно бързо решение. Искам да споделя някои мисли по темата. Аз лично съм член на производителна кооперация, която обединява 7000 баварски производители. И а, когато говорим за подписване на индивидуални договори с тях – трябва да кажа, че до сега ние бяхме принудени поради тревога за бъдещето да подписваме с определени изкупвателни организации а, своите договори без възможност за промяна на а, цената. Ако цената остана отворена в договора то тогава договорът става много краткосрочен. Ако държиш на дългосрочен договор, за да бъдеш сигурен какво ще е бъдещето, то тогава трябва да фиксираш цена, която не подлежи на промяна. Ако подпишеш договора през септември до септември следващата година, ще трябва да се предоговаря цената тогава при изтичането на срока на договора. А цената междувременно може да се е променила съществено. Така че проблемът съществува и според мен а, ограничението за 6-месечни договори трябва да се приветства. Превратностите в търговията не бива да влияят толкова решаващо. Що се отнася до а, силата на позицията в преговорния процес, тук трябва да се имат предвид ограниченията за плащаният. До сега условията за плащане бяха най-различни. 25 дни, 60 дни. Някои от закъсненията бяха много значителни и така трудно се осигурява оборотен капитал, още повече за бързо развалящи се продукти. Например, сурово прясно мляко или пък кисело мляко. Срока им на годност е много малък и трябва да ги доставиш да не получиш плащане, защото са такива условията а, за а, плащането и новите количества трябва да бъдат доставени преди да се е получило предишното а, плащане. Това силно затруднява производителя. А ако а, не получи а, плащане, няма да може да осигури следваща доставка или пък обратното, а, ако няма гарантираното а, изкупуване, то тогава а, може да се окаже, че продукцията трябва да се изхвърли, защото не е реализирана. И още един въпрос за кооперациите. Когато а, селските стопани влязат в голямата кооперация, изведнъж почват да ги обвиняват, че те са създали монопол 100% от кооперацията е кооперативна собственост на членовете, на самите земеделски стопани. Те избират надзорните органи, те избират управителните органи, Общото събрание взема решенията. Така функционира кооперацията, така се организира а, дейността на собствениците. И аз категорично смятам, че на кооперациите трябва да се гледа като на а, организацията на производителите. Разлика в този смисъл изобщо няма. Благодаря. Cuvântul doamna Patrau Neveș. Obrigado. Госпожа Патроне. Citar колега colega Нилкосон pelo Искам да благодаря и да поздравя господин Никълсън за изготвения доклад. Мисля, че е, предложението на комисията не остава много широко поле за намеса, но въпреки всичко ми се ще да наблегна на редица аспекти, които биха могли да изменят предложението на комисията, защото според мен е то не е достатъчно ефикасно и едва ли ще даде добър отговор на сериозните проблеми на сектора за производство на мляко и млечни продукти и на премахването на квотите. В доклада края на квотите се представя като даденост. Това не е разумно. Това не е сигурно. Защото в крайна сметка имаме в случая едно альтернативно предложение на комисията, но нека да видим дали тази альтернатива е реална. Дори и комисията като че ли няма пълно доверие в собственото си предложение, след като предвижда оценка и преразглеждане на новата договорна система през 2014 година. Ние също би трябвало да имаме възможност да оценим резултата от предложените идеи, да видим как функционират на място и през 2014 година след извършената оценка отново да си зададем въпроса кой най-удачният начин за регулиране на този сектор. Трябва да сме много по-предпазливи, да не се хвърляме така категорично, както се казва в изменение 6, 12, 28 и 23. Трябва, както казах, да възприемам един много по-предпазлив подход. И много сериозно да гледаме на тази възможност за преразглеждане през 2014 година. De fora a distribuição. E todos nós temos a clara percepção que deixa... В предложението на комисията не се, се засяга проблема с дистрибуторската вирига. Според нас обаче така предложението е непълно, ампутирано от сериозна част. И именно за това аз нямам нужното доверие в предложението. Не смятам, че то ще позволи да се решат проблемите в сектора и да гарантира устойчиво развитие на лекопроизводството във всички държави членки. Ако не се заемем с проблемите на дистрибуцията, няма да намерим решение на проблемите. Смятам, че трябва ясно да се наблегне на необходимостта да се включи дистрибуторската верига. Не приемаме предложението на комисарят тя да бъде изключена. Нека да бъдем по-творчески настроени и да намерим начин да окажем натиск върху авторите на предложението да включат и дистрибуторската верига в предложените за сектора решения, например, чрез междупрофесионалните организации. Нека да бъдат предложени модели за тези организации, обединяващи различни професии и които са координиращи органи и обхващат цялата верига от производител до крайен потребител. Там вече дистрибуторската част присъства, докато с това предложение няма да стигнем до никъде. Освен това, си мисля, че не е лошо да предложим създаването на обсерватория за ценообразуване. Всички имаме усещането и убеждението, че цените, които се изплащат на производителите, не се качват, а дори ако се покачат, те, това пропорционално не отговаря на общото покачване на края на веригата. В момента има сериозно покачване на цените на зърнените храни и на горивата, които се отразяват върху производствената цена, върху себестойността, без от това да води до каквато и да било компенсация или допълнителен доход който да компенсира на производителя производствените разходи. Точно ние вместо да помагаме, всъщност ги оставаме сами. И все по-голям производители се отказват от дейността си. Искам да привлека също така вниманието ви върху договорната система като решение на проблемите. Вероятно, предложението е адаптирано към ситуацията в някои държави членки, но в други трудно би могло да се пред... приложи. А Европейския съюз трябва да предлага достатъчно гъвкави решения за да могат те да бъдат използвани от всички държави членки. Не можем да говорим за уеднаквяване на европейско равнище, след като съсредоточаваме усилията си само в някой от държави членки. Говори се за договори. За какъв тип договори става въпрос? Доброволни? да ще ги приемат, други не. Това какво ще промени? И вече има държави членки, които сключват договори. Други не. Какво ще промени това? Говори се за обемите, количествата, срока. Ние много добре знаем, че по отношение на сроковете, както каза и господин Дес, не успяваме да стигнем до консенсус, съгласие въобще между производителите и преработвателната индустрия. Има твърде, говори се за твърде дълги срокове. Ами ако цените са нестабилни, трудно ми е да разбера това предложение. Специално свършвам, да. Не говоря по-дълго от преждеговорищите. По отношение на Португалия бих казала само, че 70% от млякото в страната се предоставя на едни и същи преработвателни предприятия. Някои кооперации също имат монополно положение. Говорите за меко кацане, за намаляване на въздействието. Значи трябва да се предвиди някаква компенсация за инвестициите, защото някои млекови производители са в много трудно положение, особено тези в районите в неблагоприятно положение, които зависят изцяло или почти изцяло от мекопроизводството. Извинявайте, че говорих дълго, но наистина се налагаше да се намеся. Благодаря. Сега давам думата на господин Алварес. Благодаря. И аз присъединявам, приветствам господин Никълсън за работата му, защото темата наистина е изключително щекотлива. В регламента се говори за договорни отношения в сектора на производството на мляко и млечни продукти. Това обаче засяга само отношенията между производителите и първите е, изкупвачи. предложението всъщност не е пълно, ампутирана от една съществена част. Аз участвах в управителството на производствена кооперация, голяма организация, кооперативна организация, която включваше 11 кооперации и ние договаряхме договорите за дистрибуторската верига. Ако погледнем еволюцията на цените от юни до декември, ще видим, че има 31% увеличение, докато месото се покачи с 4,6%. И като че ли започнахме да си даваме сметка, че за да се извърши подробен анализ и да се приемат адекватни мерки, в областта на млекопроизводството е необходимо цялата верига от производителя до крайния потребител да бъде обхваната от мерките. Ние направихме сравнение с ситуацията миналата година. Тази година наблюдаваме голямо увеличение на някои на нестабилността в потреблението и някои фактори които влияят върху производството. Брутната печалба е минимум 30%, когато те сключват договори. Виждаме какъв е залогът. Не, не бива да забравяме и понятието справедливо разпределение. Събестойността и цен, крайната цена са много важни елементи. Съгласен съм, че договорът е положителен Създаването на междупрофесионални организации е също положителен елемент, но това далеч няма да реши всички проблеми и няма да гарантира справедливи цени. Не смятам, че ще бъдат гарантирани и бъдещите необходими количества, защото след като се намали регулацията на пазара, ние не можем да предвидим какво ще стане. В момента, в който премахнем квотите, а, ние няма да имаме никаква предвидимост. Дали договорите ще допринесат в известен смисъл да се влияе върху цени, както беше при режима на квотите и ще може ли това да се извършва в цяла Европа? Така че регламента не отговаря на всички проблеми. Както ви казах, веригата започва от производителя и завършва с крайния потребител и трябва да бъде отчетена изцяло. domnul Aylward. Господин Елвард. Uh, Благодаря. Искам да приветствам доклада и наистина да поздравя господин Никълсън за много усилената работа за подготовка на този доклад. Освен това, искам да го поздравя за огромното му желание да се срещне с всички заинтересовани страни по тематиката на доклада. Що се отнася до договорите и до събирането на млякото в определени преработватели. Базирайки се на моя опит, трябва да кажа, че ние имаме регламентиране на кооперативното движение в Ирландия. Смятам, че договорите ще дадат стабилност на пазара. Искам да задам един въпрос какво ще бъде въздействието на тези разпоредби върху законодателството, свързано с вътрешния пазар и конкурентоспособността. Смятам, че проблемът, който срещаме тук, пък и Европейската комисия го признава, е, че е много трудно да се правят прогнози за този пазар. Имаме нужда, според мен, от една система за ранно предупреждение. Мисля си, че ще е добре да се разгледа една такава идея сериозно. Освен това, нека да видим какво се случи през 2009 година, да анализираме къде се намираме по-настоящем и да видим, че в краткосрочен план може би пазар изглежда добре, но нямаме никакви предпазни механизми, които да се задействат при криза като тази 2009 година? Какво би се случило, ако 2009 година имахме 20 цента марш при производството? Какво би се случило, ако нямаме никакъв такъв марш при производството, ако в бъдеще има такива кризи? И трябва да кажа, че наистина, ако отново има такава криза, нещата не изглеждат розови. Нека да видим, ще има ли криза също така. Гледайки моята страна, трябва да кажа, че сега сме се втурнали да разширяваме и засилваме производството на мляко в средносрочен план. В случая визирам средносрочния период 2011-2015. Знам, че докладът не се занимава с това, но независимо от това си мисля отново за това огромно желание за разширяване, за кредитите от банките, колко е трудно тяхното получаване, след това тяхното покриване. Така че се питам какво би направило, ако, въвежем, ако въведем 28,5% цента свръх налог. В Ирландия имахме 0,93 само за Ирландия. Това ще се промени след 2012 година. Та се питам и в същото време мики предвид, че ние сме под квотата 7-8% в Европа, дали не можем Европейската комисия да намери някакъв механизъм за гъвкавост. Знам, че сега се търси, или поне се търсят нови продукти, но ако не се увеличи търсенето, какво ще се случи, какво ще бъде въздействието също така на повишаващите се цени на горивата, бедствията по света, международни събития, които може би пряко не ни оказват въздействие, но може би непряко ще окажат въздействие. Не бива да забравям, че производството на мляко е 14 пъти по-скъпо, отколкото 2009 година. 28 цента е един литър мляко, по събестойност, а 20 цента в момента е неговата цена. Така че какви мерки можем да запишем сега? Комисията заяви, че говори за доброволно прекратяване на определени мерки, но ако едно лице го направи и спре да произвежда, то тогава неговия съсед може да реши да го компенсира и да разшири своята ферма. Така че не знам какво трябва да направим и по този повод. Също така трябва да разгледаме и мекото кацане. Докладът е стъпка в правилната посока, но е едно предизвикателство към Европейската комисия, за да може тя да разгледа междинния период между 2011-2015, пък и отвъд този период. И накрая, нещо, което не е споменато в доклада, мисля, че трябва да се изправим пред действителността и тя е, че имат огромно, огромни правомощия продавачите на дребно и а, паралелно този доклад трябва да ги разгледаме, защото те няма лесно да се откажат от своите правомощия. Încă е, Седем души са се записали. Siguranță va са să intervină комисия. Урмя за Думно Смит. Моля ви, придържайте се към времето, защото трябва да оставим време и на комисията. Благодаря, господин председател. Съвсем накратичко, за да оставя време за други коментари. Искам да поздравя Джеймс Никълсън. Не знам дали ще ти използваме официалното тържествено неделно име за доклада. Много неща са прекрасни в доклада, много малко са тези, които може да не се харесват, но в крайна сметка ще повторя казаното от един от колегите, който, колегата Шварт, който заяви, че има много други въпроси, които трябва да поправим, извинете, да решим, за да може да се оправи целият този сектор. Като юрист аз трябва да кажа, че работата на този пазар направо ме ужасява и едва ли можем да очакваме е, изключителни резултати, ако нямаме добра правна основа на този пазарен сектор. Е, смятам, че трябва да бъдат задължителни тези договори, то в всички държави членки. Не виждам защо трябва да има определени кооперативи и да не подписват договори. Трябва да може да се сключват сделки от всички участници на пазара. Това е нещо съвсем ясно и по този начин и общия пазар ще стане по-прозрачен, по-лесно ще се работи на него и никой, който работи бонафиде, няма да се намесва в тези договори, така че не виждам минусите какви биха били. Други колеги пък говориха за по-надежни данни. Колеги, не забравяйте, че имаше инициатива на нашата комисия, мисля, че бюджет предните преговори преди няколко години, да се създаде една обсерватория за наблюдение на цените. И тя вече съществува като пилотен проект в Европейската комисия. Явно обаче е недолюбена тази инициатива и може би ако се занимаем отново с нея, ще имаме по-голяма яснота по отношение на планирането. Но отново, много неща трябва да бъдат похвалени в този доклад. Благодаря. Господин Гутиерес има думата. Благодаря. И аз ще се постарая да направя кратко изказване. Чухме тук, че този доклад или тази инициатива сигурно няма да се окаже достатъчен и сигурно е права, защото много важно е с всички средства да бъдат засилени позициите на производителите в преговорите, което ще се отрази на цялата верига на доставките. Искам да споделя една лична тревога във връзка с член 126а, алинея 5. Там се предвижда изключение, което ограничава възможностите на производителите да се договарят, когато това ще доведе до а, тежко нарушение на а, конкуренцията. Нито първоначално предложения от комисията текст ми звучи убедително, нито пък а, предложеното изменение от господин Никълсън. Всичко а, така ще бъде оставено на преценката на националните органи за защита на конкуренцията. Те ще дават своето тълкуване. И много добре знаете, че когато се стигне до тълкователни решения, може да се стигне до много големи различия между тях. Много важно е производителите да не бъдат оставени на преценката на националните органи за защита на конкуренцията, защото така няма да бъдат равнопоставени във всички държави членки. Затова искам да бъде заличен този текст и да се поставят срокове. И по 127а трябва да се замислим за сроковете на договорите. В противен случай много неща ще зависят от е, и хрумвания, а от друга страна пък, е, без да се даде съществен принос, ще се засили административната тежест за държавите членки. Като в същото време се изисква упростяване, то е, е прогласено като основна цел – в изменение 17 наистина не разбирам каква е обосновката за преминаване от 33 към 20%. Ние искаме да засилим позициите на е, земеделските стопани в преговорите, а ние правим точно обратното. 33 Трите процента бяха съгласувани с съвета след много продължителни обсъждания и според мен, ако нямаме много добра обосновка на промяната, ще създадем повече проблеми от вече съществуващите, пък и те не са малко. И накрая трябва да изясним по-добре определението на понятието организация, организация на производителите – това, което предлага комисията е твърде мъгляво, твърде общо и затова според мен трябва да се предложи определение подобно на използваното от Световната търговска организация по член 186, да се каже, че това са организации, създадени по собствена инициатива, с конкретна цел. Можете да видите а, този текст а, мисля, че той внася повече правна сигурност. Благодаря, Стефан Лафал. Ще се опитам да бъда кратък. И аз ще поздравя Джеймс. Наистина свърши огромна работа, но съществува един основен проблем. Все още не сме определили какво ще защищаваме. Какво защаваме Конкурентоспособността, индустрията, борим се срещу нестабилността на цените за производителите. Ако не направим този избор, доклада няма да донесе нищо ново за селските стопани. И днес положението е такова, че в момента това, което предлагаме, не е ясно решение. Ако искаме да сме ясни, няма да се връщаме към 33%. Това е изключително важно. Дори трябва да се увеличи. Второ, трябва да помислим за срока на договорите и гаранциите за цените. Ако искаме да защитим производителите, трябва да намерим мерки срещу флуктуацията на цените. За това да се сключва за достатъчно дълъг период, за да може те да се адаптират и да се правят с различията в цените. Иначе, ако предложението стане такова, ще се създаде сериозни проблеми за, за регионите в трудно положение. Трябва на всяка цена да приемем специални, конкретни мерки за тези региони, защото квотите ги защищаваха и след, след това няма да, да имат тази гаранция. Жозе Бове. И аз искам да се присъединя. Джеймс се е опитал да направи максималното, изхождайки от един лош текст, предложен от комисията. Трудно е да направиш нещо добро от нещо лошо. Защо е лошо предложението? Днес положението в млекопроизводството е катастрофално. Нищо не се е променило от 2009 година, освен че броя на млекопроизводителите намалява. И не само дребни и средни производители, дори и едри производители, които произвеждаха по 1 до 2 милиона за квотите престанаха да произвеждат, защото не могат да покрият производствените си разходи. Днес сме изправени пред структурен проблем, който ще доведе до още по-голямо групиране на фермите, и е, голяма част от тях няма да бъдат е, поети след настоящите им е, ползватели от младите, защото е невъзможно да се покриват разходите. И много трудно това ще бъде решено от предложението на комисията. Защо договорите се смятат за изход от кризата? Това не е вярно. Договорите са в услуга на индустрията, а не на производителите в договорите няма някакво задължаващо условие за е, индустриалците, за преработвателната промишленост. И всъщност производителите имат много малки, малко поле за действие в преговорите. И е, в много случаи е, само кооперациите е, ще могат да договарят, а понякога те са по-лоши от частните предприятия те е, следват същата индустриална логика и понякога са по-лоши, както казах. Днес трябва ясно да се каже, че края на квотите не е неизбежен и е, не е лошо преди 2015 година отново да се видим и да проведем същия дебат. Второ, трябва да сме ясни. Няма да има бъдеще за производителите, ако не се регулират обемите и ако няма фиксирани цени върху суровините. Това вече е казвано и ако не се гарантира прозрачност за преработвателната промишленост, проблемите също няма да бъдат решени. Ние гласувахме това, когато обсъждахме в парламента в хранителната верига това, което вече е гласувано от парламента, трябва да бъде включено в новите предложения. Днес съм изключително обезпокоен от положението и смятам, че парламента не трябва да допринесе за засилване на неравенството между производители и преработватели. Благодаря, господин Егня. Um... Джим, искам да кажа няколко неща. Знам, че има хора тук, които искат а, производителите да доставят на различни преработватели. Не забравяйте обаче, че нещата може да се обърнат. А, защото преработвателите винаги ще предпочитат лоялните и нези, които се опитват да продават и тук и там, ще кажат след няколко месеца, може па ние да не ви купуваме производството. Същия и проблема с яйцата. Защото в крайна сметка всичко се обърка от решения, които са взети тук. Не забравяйте обаче, че там нещата са по-различни, защото те не идват постоянно да просят тук, както млекопроизводителите. Предлага ни се управление на доставките вместо намаляване на цените. Тоест на 68, а не на 72 е, седмици трябва да се вземат яйцата. А, и ние някакси трябва да бъдем лоялни и всички трябва да се дисциплинират. Така че, ако Теско каже, няма да вземе мляко от определени крави над определена възраст, то тогава самите производители не би трябвало да правят това, което а, не се иска от тях. În continuare are cuvântul doamna McGuinness. Госпожа Магинес. Знам, че закъсняваме, за това искам да благодаря на Джим за доклада. Изключването на кооперативите, 16-то изменение, е нещо, което можем да подкрепим. Притеснявам се обаче, че 29-то изменение, дори 28, отслабва правомощията. Казвайки обаче всичко това, си мисля, че е неизбежно ако фермерите, които са част от кооператив, не изискват договор, то ще трябва все пак да се погледне баланса на доставките на кооперативите. И накрая, казвала съм го и на земеделски стопани, те не бива да забравят, че след премахването на квотите, само защото могат да увеличат производството си на мляко, това не означава, че трябва да го направят. Квотите им пречат да увеличат производството на мляко, и ние като че ли се опитваме да преоткрием един механизъм, който всъщност да е равносилен на квотите, без обаче да е толкова ригиден а, по себе си. Така че ние имаме политическата отговорност да кажем на производителите, че има опасност. Ако всички си мислят, че само защото прангите на квотите са премахнати, ще има възможност да се произвежда, да произвеждат колкото си искат мляко. Проблема при производителите е, че дори когато падне търсенето, тенденцията е да увеличиш производството, защото падат цените и ти произвеждаш все повече от мляко, за да имаш същия приход. Така че балансът е много деликатен при веригата с млечните производството производство на мляко, извинете. В периода преди отмяната на квотите е, сме длъжни, е, според мен, да говорим с земеделците, да разгледат този баланс – на пазара и независимо дали са кооперативи или не, нещата трябва да текат в тази посока. От една, сега, от една страна се говори а, или отделно за производителите, или за а, преработвателите, а мисля, че трябва да се говори по-цялостно за цялата верига. Комисията, Европейската комисия, като че ли говори повече за укрепване на организациите на производителите и по-малко се говори за другия край на веригата. Никой не казва защо да не намалим правомощията на продавачите на дребно. Така че трябва да се постигне един истински баланс, защото сгрешим ли тук, може да възникне нова криза в млечния сектор и други са го казвали и ще паднат доходите, дори могат да се стигне до катастрофални нива на спад и тогава ще са необходими преки мерки от ОСП. Този доклад е стъпка в, пря... стъпка в правилната посока, но трябва повече да си казваме нещата право в очите за това какво ще се случи, когато се премахнат квотите. Онези, които искат да разширят производството си, казвам, направете така, че това разширяване на производството да бъде рентабилно за вас, защото иначе ще понесете огромни разходи. А, дори по-големи разходи, отколкото изобщо да не произвеждате. По отношение на кооперативите имам известни притеснения и как това ще окаже въздействие върху вътрешния пазар на млечни продукти. Благодаря. Госпожа Кълниете има думата. I would like to speak about two problems, what, um... Искам uh, да се спра на два про- продукта, на които uh, ми обръщат внимание латвийските производители. Преди това обаче благодаря на докладчика, защото много от измененията, внесени от него, се преценяват като по-ясни от първоначалното предложение на комисията. Но в изменение 29 става дума за договорите. Нашите земеделски стопани смятат, че би било добре държавата членка да решава дали да бъдат задължителни или доброволни договорните отношения. От 2008 година имаме типов образец на договор а, за покупко-продажба и а, това типово споразумение може да се използва в договорните отношения с производителите е много успешна практиката. И още един проблем, според нашите производители, е разликата в числата. 33%, 20%, 75%. Определено, ние смятаме, че по-малките държави се нуждаят от изключение. Просто защото сме по-малки и трябва да се конкурираме на регионалните си пазари предложението за прак от 75%, както фигурира в доклада на господин Никълсън, член 126а, алинея 2, това е изменение 19, е, е предложение, в което трябва много ясно да се види какво е пренебрежимо малкото количество а, произведено мляко, за да може да а, се изчисли дали държавата членка пада под този прак или не. И за предложението 20%, то може да бъде подкрепено само ако предложеното от Европейския парламент изключение е приложимо за по-малките държави членки. За сега ни трябва повече време да проучим въпроса. Не е ясно как в Латвия ще се реализира то на практика. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с представителя на комисията, но моля ви съвсем кратко. Yes, thank you, Mr. Chairman. I can... Да, благодаря, господин председател. Виждам от обсъжданията, че предложението предизвиква оживен интерес. Очевидно, предложението, ако щете, не решава всички проблеми на млечния сектор. Нито такава цел си поставя, нито пък е възможно е, комисията или законодателят е, да реши този въпрос трябва да ни е ясно, че първичният оператор е на пазара. Това е пазарът. Общата сълсостопанска политика е ориентирана към пазара, това е обща и цел, но в тази пазарна ориентация има известни гаранции, има предпазна мрежа, предвиден е инструментариум, който ще даде възможност на млекопроизводителите при премахването на квотния режим да разполагат с допълнителни правомощия и допълнителни средства за договаряне на цената. Това е същината на проблема. Млекопроизводителите е, са в слаба позиция при преговорите, когато по-конкретно е, се договарят с частните преработватели. Те членуват е, кооперации, но не е тяхна вината, ако ръководството на а, кооперацията е, отстоява ревностно интересите на членовете си и обратното, ако те не го правят, то тогава трябва да гласуват за тяхната смяна. Целта на предложението е да се осигури възможност за производителите, които не са кооперативни членове, като изключение от правилата за конкуренцията, да могат да договарят цената и само цената. До сега това не беше така. Член кооператорите имаха специален статут – защото а, при кооперациите има ползи в резултат на по-голямата ефективност. Можем да разгледаме а, тази възможност само като първа стъпка към самоорганизацията в кооперативни форми. Първо има производителна а, кооперация – една организация, която върви в посока към кооперация. Като кооперативната собственост може да се простира върху машините и съоръженията, това са резервуарите, останалите инсталации или като един подготвителен етап към преминаване към преработка. По такъв начин, ако имаме мляко за пиене, масло, обезмаслени а, млека, а, това са основните продукти. Но а, съвременните преработватели е, трябва да бъдат новатори, да се стремят да разнообразяват а, продуктите. И само такива организации успяват да получат по-висока цена и да бъдат по-полезни за член-кооператорите. Голяма е разликата в Европа между от една страна старомодните а, организации, които залагат само на традиционните продукти и други, които са новатори и разнообразяват продукцията си. Ние предложихме 33% като едно прагматично равновесие между достатъчни права за договаряне от една страна и от друга страна недопускането на а, господстващо положение на монополите, а, което ще постави в много трудно положение малките и средните предприятия. Тази гаранция е предвидена от гледна точка на конкуренцията. По принцип, млекопроизводителите са слаби, но когато се обединят, могат да се окажат доста силни спрямо дребните предприятия-преработватели. И само когато а, говорим а, за а, държавата а, членка отделно, а, равновесието може да се установи на това равнище. В всички случаи трябва да настояваме на свободата на договаряне. Без минимални срокове, без максимални срокове. Държавите членки не може и не би трябвало да предвиждат максимална или минимална срочност на договорите. Трябва да има свобода на договаряне. Защото в някои случаи купувача ще бъде поставен в по-силна позиция, в други случаи продавачът ще е в по-изгодна позиция. Трябва да има пълна свобода на договаряне между производителите и преработвателите. А също така това може да се разгледа като известна намеса в правилниците на кооперациите. Някои кооперации работят на основата на а, правото на изключителност с други думи, може да станеш член-кооператор само ако се ангажираш изцяло да предаваш е, продукцията си на е, кооперацията. Други е, са по-гъвкави и допускат е, предаване на произведената продукция и на други преработватели. Теоретично е възможно един член-кооператор да се самоорганизира в производствена организация и да влезе в договорни отношения с кооперацията, в която членува, ако правилника на кооперацията не забранява това. Ето защо ни трябват нови а, правила за организирането на кооперации, но това ще стане в държавите членки. Не Брюксел ще диктува как да се постъпи в такава ситуация. Склонен съм да се съглася, че голяма част от проблемите са в търговията на дребно. Но млекопроизводителите не преговарят с търговците на дребно, те преговарят с частните или кооперативните преработватели. Ако кооперацията си върши работата както трябва и ако успява да постигне справедлива цена – то тогава ще бъде справедлива цената и при търговеца на дребно и при потребителя. И това не се постига чрез минимални цени, контрол а, върху количествата и други подобни. Не по този начин производителя ще може да получи по-голям относителен дял от цената, която се образува в цялата верига на доставките. Ето защо настояваме. Това е стъпка, но само една стъпка в посока към опит за укрепване на позициите на производителите, без това да е вълшебната пръчка, с която ще можем да решим всички проблеми. Очевидно, като имаме предвид колко са различни становищата тук е, в парламента и е, в съвета, няма да може да се постигне споразумение по подобно предложение. Господин председател, мисля, че трябва да спра до тук. Много мога да кажа за обсерваторията на цените, за контрол върху защитените географски означения и происход. Сега обаче не е уместно да се простирам в подробности. Ние ще разгледаме с голям интерес всички внесени от депутатите предложения и ще продължим дискусията и по-нататък. Благодаря. Mulțumesc, domnule Hölgard, iar acum îl rog pe Jim Nicholson să intervină din nou și să tragă Excusez-moi, mais on change de commissaire, mais c'est dommage que de temps en temps on ne change pas de fonctionnaire. Uh, thank you. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря. Първо искам да благодаря на всички, които се изказаха. Знаех си, че ще има голям интерес от страна на колегите, но мисля, че продължителността, както и броя на участниците, всъщност uh, показват е, колко е важен този въпрос за много държави членки и за много региони. Много се радвам, че господин Бове каза, че доклада на комисията е бил лош и аз съм трябвало да работя върху лош доклад, което ме освобождава от отговорност от много неща, така че благодаря на Жозе. Не мисля, че има смисъл да повтарям неща. Дебата протече. Сега са важни измененията, които ще получа. Ще работя с работниците, е, докладчиците в сянка, за да се постигне консенсус. Аз съм записала 20%, може би малко повече от 20%. Ще видим на къде ще отиде махалото. Дали ще се върне на 33 или някъде по средата ще застане, примерно на 25. Ще проведем преговори. Един от колегите а, заявиха, че ако объркаме нещата, в дългосрочен план положението ще е бедствено и за производителите, и за преработвателите. Самият аз го казах. Докладът не е пълен, защото не сме включили е, нези, които продават на дребно. Ще кажете, нека да се опитаме да направим нещо и там, но е много трудно да се прави законодателен акт за части от веригата при липсващи части, които остават извън. Проблема е, че нещата не са сигурни. Ако се подпише един договор, например преди 9 или 12 месеца от един производител и този договор записва определени стойности, то този договор ще бъде напълно безмислен днес, защото се покачиха цените на фуража, на торовете, както и на горивата, така че той става безмислен. Точно затова е нужна тази гъвкавост. Ако ще има гъвкавост при производителите, трябва да има гъвкавост и при преработвателите. Е, на световния пазар нещата са нестабилни и несигурни днес и затова е много трудно да се законодателство, законодателства по един ясен начин за бъдещето. Съгласна съм с представителя на комисията. Това предложение точно така трябва да се разглежда като стъпка, стъпка, един дълъг път, преди да се стигне крайната точка. Нека да видим къде можем да помогнем на хората. Както знаете, един договор винаги е нож с две острията. От една страна той може да защитава и производители, от друга страна може да защитава преработвателят. Крайна сметка имате договор, той трябва да бъде спазван. Какво ще стане, ако цените а, паднат или се качат? Единия може да каже няма да ви доставя мляко, другия пък може да каже аз пък не ви искам млякото. Така че са необходими компромиси независимо дали цената отива нагоре или надолу. Разбирам, господин председателю, че времето ни притиска, тъй като се проточи дебатът, но има едно нещо, което трябва да бъде казано днес след дебата. Европейският съюз има 27 държави членки и може би те ще станат и 29. Има много райони, региони, дори части от държавите членки и в крайна сметка не може да има един подход за всички, едно решение за всички. Точно за това трябва да говорим и за гъвкавост. Тази гъвкавост е необходима на държавите членки, за да отговорят на потребностите на отделните региони в тях. Няма да е лесно. Чаквам с нетърпение вашите изменения, както и да работя с вас и да намерим необходимите компромиси, за да излезем наистина с нещо интересно. Да, може би ще е нужно да запишем една клауза, да направим преглед след две години, две години и половина, защото не мисля, че нито аз, нито докладчиците в сянка, нито цялата комисия ще успеем от първия път да направим нещо брилянтно, така че ще е хубаво да се върнем обратно на този документ и да го преразгледаме. Благодаря ви за дебата. Той беше един отличен дебат и нека наистина да свършим добра работа през едните седмици. Благодаря ви. Mulțumesc, Jim. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este... Благодаря, Джек. Договора за внасяне на измененията. 22 март по обяд. Сега смятам, че можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Семинар посветен на качеството. Има две предложения за регламент. Първия за системите за качество за селскостопанските продукти и втория регламент за пазарните критерии. Двете, двата регламента вече съдържат много от елементите, които сме предложили в нашите доклади по собствена инициатива на колегата Кота. Сега започваме семинара. Приветствам всички наши експерти. Денис Пентини, който ще говори за бъдещето на политиката за качеството в рамките на развитието на ОСП след 2013 година, след което ще чуем и Жил Алер, който ще говори за дребните производители и местния пазар. Давам думата веднага на господин Пантини. Grazie, signor Presidente. Onorevole Pantini, aveți Okay. Grazie. Nel salutare tutti i presenti desidero ringraziare. Благодаря. E sviluppo rurale del Parlamento europeo per Искам да благодаря на Парламентарната комисия по земеделието, която ме покани да участвам в днешния семинар за бъдещето на европейската политика за осигуряване на качество. Бих искал веднага да представя а, своя доклад а, в три точки. Първо ще говоря за економическото значение на качеството а, в земеделието и хранително-вкусовата промишленост в Европа и отношението на производителите към нея. Втората част от изказването ми е за отзивите за пакета за качеството и накрая ще кажа няколко думи за това какво остава по скромното ми мнение, да се направи, за да се повиши конкурентноспособността и економическата стойност на тези продукти. Първо искам да кажа няколко думи за политиката за осигуряване на качество. Тя високо се цени от производителите, защото от 1992 година насам имаме около хиляда обозначения за происход, които са защитени. Тази регистрация обаче не води е, до е, по-успешна пазарна реализация на тези продукти. Само 8% от населението в Европа успява да разпознае а, е, означенията за а, происход в Италия, например, или в Португалия, те са по-широко разпространени, отколкото другаде. Но това е само част от а, а, развитието а, по години. От 2005 до 2008 година има увеличение с 15% в регистрирането на а, продукти а, с защитено значение за происход, но това е само 6% общо. Какво представляват тези продукти? Стоиността им е 14,5 милиарда. Продуктите а, с а, означение за происход и географско означение – са на стойност 21 милиарда или по-малко от 2% от общо пусканите на пазара продукти. Защо се получава така? Един от проблемите е, че имаме а, много разпокъсана система. Малки производители, а, дребни а, преработватели и а, подобрението може да е несъществено. Средната производствена стоеност е около 19 000 евро на продукт. В системата обаче има и производство на такива продукти, като сирене, бира и месо. Там а, обемите са по-големи в общия а, обем на продукти с защитени означения, но това е само 35% от а, общия брой регистрирани наименования. Ясно е, че а, тук а, не са достатъчно добре запознати потребителите с овски марки. Една от силните страни на продуктите с защитени означения е, че когато потребителят ги разпознава, той е готов да плати повече. Виждаме това на графиката. Средно е, продуктите с защитени означения имат по-висока цена на пазара от другите. И тук а, е, трябва да се подчертае нещо много важно във връзка с реформата на ОСП. А, е, продуктите с защитени наименования благодарение на происход или а, производствени връзки, имат по-голяма производствена стойност. Те са по-тясно свързани а, с териториалното развитие, а, с регионалната политика, имат по-тясна обвръзка а, с търговията и туризма. Втората част от моето изложение е свързана с потребностите – от международна закрила на наименованията, как могат да повишат конкурентно способността производителите. 18% от стоеността на продуктите с защитени наименования се реализира на чуждестранни пазари. 5% от тях се постигат благодарение на, на износ трети страни. Стоиността в абсолютно изражение не е много голяма, но пазарният потенциал е голям. Това може да се види от обстоятелството, че в редица трети страни се произвеждат а, а, фалшификати, имитации на американския пазар. Дел, делът на уж италианските продукти е същият както на истинските. Това показва какъв огромен потенциал имат тези продукти. Какво предлага пакета за качеството, така че да се реши проблема? Първо, трябва да засилим закрилата на европейско равнище. Ние предлагаме да се изградят системи за служебна закрила на а, защитените наименования на общо европейско равнище в всички държави членки, чрез Европейския фонд за а, развитие на а, селските райони можем да финансираме закрилата срещу неправомерни действия. По такъв начин ще се осигури необходимото финансиране и ще се избегне въвеждането на потребителите в заблуда. Но на международно равнище проблемът си остава. Регламент 510 не може да се прилага спрямо от трети страни. На международно равнище имаме само споразумението ТРИПС. И е възможно по линия на ТРИПС да се а, позовем на нормата на член 23 алинея 4 за регистъра. Там се говори за многостранна система за уведомяване и регистриране на географски означения за вина. Но как точно ще се изгради тази система, тук не се казва. Не се казва и кога това трябва да се направи. От тук проистичат различни позиции на държавите членки на Световната търговска организация. Най-важните позиции са позицията на Европейския съюз, подкрепен от над 100 други държави, включително Бразилия, Швейцария, Турция, повечето африкански страни за разширяване на многостранния регистр и той да обхване не само вината, но всички продоволствени продукти. Регистр регистърът а, да се управлява от секретарията на СТО и да бъде задължителен за всички държави, които го поддържат. Там да се а, доказва а, чрез вписване в регистъра наличието на защитено означение за происход. Има обаче и друга група страни, Съединените щати, заедно с Аржентина, Австралия, Канада, Чили и други, те не искат регистърът да бъде разширен и да обхване други а, хранителни продукти. Напротив, те искат а, да а, го направят чисто доброволен и по този начин да принизят неговото значение. Ясно е, че преговорите в рамките на Световната търговска организация – следва по-добре да определят процеса на регистриране, уведомление, поемане на разноските и така нататък. За да се улеснят преговорите, е, пакета е, за качеството съобразява определенията е, за защитени обозначения за изход и географски а, означения с международната им употреба. По такъв начин ще бъде по-лесно да се сключват двустранни и регионални споразумения. Като трябва да се отбележи, че двустранните споразумения имат задължителен характер само за договарящите се страни. И още една полза за производителите на такива продукти, стана дума и преди, е засилването на позициите им при договарянето в рамките на една система за качество. Много важно е да се говори за засилване на преговорните позиции на производителите – Продуктите с защитени наименования се произвеждат предимно в малки количества, в малки стопанства или в малки производствени предприятия. Виждате, примерно, че в Италия Имаме 1 милион 100 хиляди тона продукция на 76 хиляди фермери. В Франция 600 хиляди тона, произведени от 56 хиляди фермери. Още по показателни са данните за сирането. 450 хиляди тона, произведени от 1400 мандри. В Испания 29 500 тона, произведени от 433 преработвателни предприятия. Това са малки производители, които обаче стигат до едрите търговци на, на дребно. В Италия около 65% от е, тези продукти са защитени наименования се реализират чрез големите вериги за търговия на дребно. За това трябва да се има предвид тази схема, през която минават продуктите с защитените наименования. Виждате, че тук е като пясъчен часовник схемата. имаме 13 милиона и 700 хиляди стопанства и 310 хиляди предприятия в хранително-вкусовата промишленост. И виждате а, какъв огромен брой трябва да мине през тясното гърло на търговията на дребно. Това тясно място се състои само от петима петима най-големи търговци на дребно, във Франция 81% от а, а, продоволственото потребление е минава през тях. Видяхте колко големи са и а, останалите а, проценти в другите страни, за да се стигне до 500 милиона потребители. Проблемът е особено тежък за продуктите с защитени наименования по различни причини. Първо, Колкото по-малък е размера на производителя, толкова по-трудно му е да впрегне ресурсите си за осигуряване на спазването на всички изисквания за дисциплина. При големи обеми продукция от голям брой дребни производители и при голяма концентрация на търговците на дребно, Всички производители са засегнати много тежко при нестабилност на цените. Когато цените спаднат, отделните а, производители много трудно могат да намалят себестоиността на продукцията си, защото те трябва да изпълняват много строги изисквания за производствена дисциплина. Това ускъпява продукцията им и те започват да работят на загуба, а дори ги грози затваряне на предприятието, което означава голям а, риск а, за производителите, несигурни доходи, загуба на културно-историческо наследство и така нататък. Какво ще направи пакета за качеството? Той признава ролята и отговорността на групите производители – за проследяване и е, информиране на потребителя, както и за подобряване, е, засилване на позициите на производителите при е, договарянето в съответствие с пазарните тенденции. И е, последният аспект, на който искам да ви обърна внимание – е едно хоризонтално изискване е, за европейското земеделие като цяло. В реформата на ОСП това е, е концепцията за упростяване. От една страна, пакетът за качеството е, предвижда упростяване на регистрацията, съкръщаване на сроковете, за регистриране от една година на 6 месеца. Но пакетът за качеството не поставя упростяването като самоцел, защото а, при а, виното и спиртните напитки такова упроставяне няма. Необходими са рекламни кампании, а, които могат да бъдат обединени, за да се постигне синергичен ефект. Неколкократно в контекста на регламента се посочва, че могат да се използват делегирани актове. Съгласно член 290 от договор за функционирането на Европейския съюз, Европейската комисия може да делегира правомощия за приемане на незаконодателни актове, които имат общо приложение, или да се изменят определени несъществени елементи от законодателния акт, когато става дума за действително елементи, които не засягат защината на законодателството. Тази практика трябва да бъде изключение, а не правило, за да не се компрометира равновесието между институциите, прозрачността и легитимността на процедурите за нормотворчество в Съюза. Като имаме предвид колко важно е качеството на продуктите, в 11 от 51 а, члена а, е посочена широка употреба на делегирани актове. И то нерядко по твърде важни въпроси. Например, кои продукти могат да се възползват от схемата за закрила на наименование, било то географско означение или означение за происход. Какви са заключенията ни? Съвсем накратко, те са лични становища, приемете ги като такива силата и значението на европейската система на качество не може да се основава само изключително на броя регистрирани наименования. Значението, стоиността от економическа и социална гледна точка трябва да бъдат водещ фактор. Що се отнася до продуктите на хранително-вкусовата промишленост, могат да се може да се обърне внимание на това, че обществени блага се произвеждат в много голяма степен и в селското стопанство. Голяма част от тези продукти имат малка економическа стойност и основният им проблем е достъпа до пазара. Ето защо основна слабост на политиката на Европейския съюз в областта на качеството е, че тя е по-склонна не толкова да развива а, способността или увеличаването на стоиността на местните продукти, а просто да ги запази на съществуващо равнище. Но а, запазването на местните продукти на преден план, като е, се поставя развитието им на заден план, е социална политика, а не економическа или пазарна политика. За това трябва да се увеличи броя на регистрираните продукти. Те в следващите години да бъдат 2-3 хиляди и по такъв начин ще можем да удвоим и отроим е, стоеността на регистрираните продукти. Това ще е политика за качество, която ще ни даде необходими инструментариум за повишаване на конкурентноспособността. Това е политика, която ще насърчи групите производители да планират производството си съобразно пазара или да провеждат рекламни кампании за за познаване на потребителите с техните марки. И най-сетне системата на сертифициране трябва да бъде разпознаваема за международните партньори, те да признават а, системата за качество, а, така както и всички останали пазарни субекти. Благодаря. Благодаря, господин Пантини. Сега каня други експерт, господин Жил Алер, да вземе думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да благодаря на комисията, че ме покани да направя това изложение, което е посветено на мястото на дребните селски стопани и ролята на местните пазари в контекста на европейската политика в областта на качеството. Ще представя най-общо най, -общо, най -общо контекста мисля, че вече беше споменато какво е съдържанието на пакета за качествата. Става въпрос за мал... дребните ферми, които са, се самозадоволяват. И накрая ще направя и някои препоръки. По отношение на общия контекст, искам да подчертая съвсем накратко, че сме свидетели на сериозна промяна в, областта на международната конкуренция през последните две десетилетия. Важни са няколко аспекта. Това, което през 90-те години бе наречено поврата към по-добро качество и повече услуги. В момента наблюдаваме две тенденции в областта на търсенето. От една страна търсене на смислени продукти, т.е. продукти, които са екологични, позволяват да спасим планетата и най-вече търсене на услуги, които се основават на предварително изработени продукти, заведенията за обществено хранено, биокошниците и така нататък. По отношение на общата промяна Бих искал съвсем накратко да спомена и промяната в политическия дискурс след кризата от 2007-2008 година. Една промяна, която включва редица въпроси и по-специално проблема за регулирането на обмена и регулирането на а, економиката и чрез економиката. По отношение на пакета за качеството беше споменато, че броя на защитаните наименования за происход се отвил е, им, вече има и система за доброволна сертификация. Има 440 е, нови заявки според комисията и съществуващата помощ в областта на е, развитието на селските региони включва сертифициране както на биопродукти, така и на качествени продукти. Искам да спомена и ролята на групировките от производители в пакета за качеството, за управлението на качеството, както и ролята на пазарите за качествени продукти. По отношение на малките ферми и местните пазари, Пакета за качеството поставя ударението върху факта, че оценките затрудняват участието на най-дребните производители в системите за качество и от друга страна Съобщението за реформата на общата селско-стопанска политика на комисията подчертава значението на политиката в областта на качеството, включително от гледна точка на конкурентоспособността. Не само от гледна точка на защитата на някои е, региони и системи в неблагоприятно положение, както това беше минал, в миналото. Сега се набляга, както казах, и на конкурентоспособността, на балансирането на пазара а, по цялата верига, с оглед да се даде специална помощ на дребните селски стопани. По отношение на ролята на селските стопанства. Трябва да различаваме дребни ферми и самозадоволяващи се ферми. Самозадоволяващите се ферми играят важна социална роля, която <clears throat> зависи, разбира се, от економическата конъюнктура, както в глобално, така и в регионално отношение, която също е различни в новите държави членки. Тези самозадоволяващи се е, е, ферми е, имат една доста нестандартна организация, но имат голямо значение за социалната защита, социалното осигуряване в съответните държави и дават е, своя принос за биоразнообразието и е, опазването на околната среда. Дребните селски стопани произвеждат е, продукти на местно равнище, участват в местните пазари, характеризират се с автономия и разнопосочна дейност, което е, е въжи и за самозадоволяващите се фирми. Има определено развитие на малките дребните ферми към по-професионално земеделие и животновътство. И трябва да кажем, че те безспорно допринасят много за развитието на селскотопанските системи на производство и за конкурентоспособността, особено в планинските региони. Така че трябва, за, за тях трябва да се вземат конкретни специфични мерки. На европейско равнище явно няма да бъде предложен специален статут фермер, селски стопанен, така че този статут ще се урежда на национално равнище. Разпределянето на стопанствата според размера е доста различно в различните държави членки. Ако вземем най-малките с под 2 хектара и под 2 економически единици, те представляват 47% от европейските стопанства, 3% от общата използваема площ. Тези 47% обаче вероятно са завишена цифра, ще бъдат по-малко, ако разглеждаме само бенефициентите по първия стълб от тези, защото голяма част от самозадоволяващите се ферми нямат достъп до първия стълб. Ако обаче обхванем и стопанства над 10 хектара, трябва да признаем, че голяма част от тях също са малки стопанства, в които преобладава семейния труд. И освен прилагането на една упростена схема за преки плащания, извън това няма смисъл от някакво стриктно дефиниране на тези дребни стопанства. Това има значение само за преките плащани. И извън тези така споменатите размери има и други дребни стопанства, които също включват тази категория и които е, участват в е, схемите за качество. По отношение на самозадоволяващите се стопанства, проблемите са да има определен праг, за да се ползват те от преки плащания. Има една мярка в рамките на Фонда за развитие на селските региони, които, което се отпуска на, на стопанства, които се преструктурират, но в този, в този случай помощите са доста ограничени по отношение като цяло на дребните селски стопанства. От една страна, редица механизми могат да направят по-справедливо плащането в рамките на общата селско-стопанска политика. Например, тавани за работещите, специални е, средства за частните стопани по линия на преките плащани, отчитане на екологичните аспекти упростяване на различните системи и схеми и въвеждането на механизми за облагоприятстване на дребните стопанства. Много важно е да се наблегне на това. Във Франция има редица изследвания, които доказват, че ако дребните селски стопанства участват по-малко в схемите за качество, замяна на това. Когато едно дребно стопанство участва в тези схеми, това увеличава неговите шансове за оцеляване и за развитие. Подобряването на участието или засилването на участието на древните селски стопани в схемите за качество включва не само индивидуални усилия, а и колективни инвестиции и най-общо казано налага да се разпространява информация за схемите, за системите за качество и да се предоставят съответните консултантски услуги и съвети. Перспективата за устойчиво развитие – по отношение на дребните стопанства включва два важни аспекта. От една страна запазването на селско-стопанските ресурси и от друга страна във връзка с устойчивото развитие на а, нивото на системи, хранителните системи, Трябва да се подчертае ролята на местните проекти за интеграцията на стопанствата, за развитието на екологични услуги от тях, за прилагането на схеми за качество и от друга страна ролята на регионално равнище на тези стопанства за е, смислеността, еднородността на цялата система за производство на храни по отношение, на схемите за качество и искам да наблегна на три от описането на екрана аспекти. Ако продуктите, качествените продукти, по-специално защитените наименования за происход са израз на една традиция и наследство, те са все пак отговарят и на една потребност в, сред потребителите в градовете. На второ място, те са блага, обществени блага, имат социална и екологична роля и въпреки това обаче е трудно това производство да бъде оценено. Нещо, на което ще се върна, когато формулирам своите препоръки. Мисля, че те, тези производители, тези предприятия, трябва да съобщават всичко, което правят, всичките си ангажименти, например в областта на опазването на околната среда. това да бъде добавено в етикетите и в, при сертифицирането. По отношение на проблемите на дребните стопанства да се включат в системите за качество или да изпълняват условите и критериите на ОСП, ще кажа, че препятствията са както индивидуални, т.е. трудността да се поемат разходите за сертифициране и участие в схемите, но освен това има и културни и социални бариери. Ще поясня какво имам предвид. Включването на дребните производители в тези схеми ще зависи до голяма степен от структурите на управление на тези схеми, както и от разпределянето на економическите и социалните правомощия. Има и външни фактори, които са извън територията, на която се произвежда съответния продукт. Там се включват, например, възможностите за квалифициране на дадени продукти или на кошници от продукти в или извън туристическите зони и възникването на нови видове, нови форми местни пазари, на които също ще се спръслят малко. Нещо, което забравих да кажа е, че Продуктите, произведени в рамките на системата за качество, защитените обозначения са много важни, но те се е, продават предимно на националните и на регионалните пазари и са пряко свързани с развитието на селските региони. И признаването на тези техни функции, тяхната роля за интеграцията е включването им в политиката за развитие на селските региони. По, когато се говори за пакета за качество, често се е споменява контрола на предлагането. Смятам, че вече економическите субекти разполагат с достатъчно лостове за контролиране на предлагането на конкретните пазари, Има структурни мерки, например ограничаването на производствените зони, производствените разходи, връзката с ресурсите в съответната географска зона. Колкото по-големи са ресурсите в дадената зона, толкова по-силен ще бъде контрола на качеството. Има и други средства, например допълнителни указания, които иерархизират тези продукти на пазара. Това става, например, в, на пазара на вината или на сирената. Например, в случая с вината има една не, система на непряки квоти. Има и търговски лостове за контрол на предлагането, например складирането на големи количества или възможността да се излиза и на вторични пазари, т.е. част от производството да се продава не под марката, а като общ продукт, като разбира се, задължително тези два типа пазари трябва да са разделени. Трудно, вижда ми се трудно да се въведе някаква строга система на квоти за тези продукти, но е задължително да се намери начин да се предотвратят кризите, които могат да засегнат регионалните производители. И тук опираме до регулирането на един европейски пазар и ролята на междупрофесионалните организации по отношение на локалните, местните пазари. Те са твърде различни в различните региони на Европа. През последните десетилетия има определено развитие. Част от тези местни пазари преди бяха се свързаха преди всичко с неофициални продажби или семейни мрежи, но през последните години възникнаха редица альтернативни инициативи, свързани с защитата на социалните придобивки и в момента наблюдаваме групиране на тези инициативи, появата на нови мотиви и на нови участници на местните пазари. Характеристиката на този нов етап, по мое мнение, се характеризира с три аспекта. От една страна, редица селски стопани предпочитат тази форма на търговска или пазарна реализация, защото по този начин получават гаранция за по-стабилни цени, продават общи продукти, не, не маркови продукти. Освен това участват в развитието на местните пазари и, например, в, посредством общественото хранене също реализират а, своите продукти, не само сред индивидуални потребители и участват в регулирането на хранителната система. И накрая а, някои препоръки по отношение на дребните селски стопанства смятам, че долния праг за инвестиции, за подкрепа на инвестициите не трябва да изключва тези стопанства от колективните инвестиционни програми. Помощите трябва да зависи от състава на участващите и накрая фермите трябва да могат да участват и в екологичните програми в приоритетните региони. Как да се упрости контрола. Една от възможностите. О, извинете, казва оратор. По отношение на древните стопанства и самозадоляващите се ферми, трябва да се адаптират конкретните условия във всяко едно стопанство и затова е необходима административна подкрепа и съвети, и подкрепа също за колективните проекти с териториално интеграционно измерение. По отношение на участието на малките стопанства в екологичните програми, извинявайте, връщам се за малки, на малките стопанства подкрепа за участието в колективните програми програми, подкрепа за сертификацията и за подобряване на контрола. Участието в екологични и селско-стопански програми може да се оправдае с факта, че това засяга и схеми за подобряване на качеството, може да се включи в колективни програми с колективна отговорност. Смятам, че всъщност по отношение на отговорността не бива да забравяме, че доставката на обществени екологични блага е колективна и засяга всички ферми на дадена територия. Затова трябва да се осигури последователност на действията на териториално равнище могат да се добавят и цели в областта на социалната интеграция. За това трябва частично да се измени философията в областта на контрола и оценката на резултатите, да се предвиди и самоконтрол, колективна отговорност и защо не и възможността да се отпускат допълнителни помощи в зависимост от това дали се преследват колективни цели и дали има колективна отговорност. По отношение основните насоки за схемите за доброволно сертифициране, които стават все по-многобройни и които са свързани с устойчивото развитие, препоръчвам да се ангажира и отговорността на организациите, които въвеждат стандартите. По отношение на развитието на местните пазари, трябва да се разпространява натрупания опит, информацията в областта на новаторството, на новите технологии – да се отказва по подкрепа за развитие на инфраструктурите, да се диверсифицират помощите и да се подкрепа колективното измерение на проектите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Алер. Сега започваме дебата. На първо място госпожа Гарсия Перес. Por comenzara agradeciendo a los dos intervinientes anteriores, al señor... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на ораторите, господин Панкин и господин Алер. Много благодаря за приноса към нашето работно заседание. Казаното от тях наистина показва голямото предизвикателство, пред което сме изправени на този етап, когато се занимаваме с преглед на схемите за осигуряване на качество. Мисля, че е ясно, че качеството на земеделските продукти в Европа е изключително важно. То осигурява една принадена стойност. Не сме идентифицирали обаче как да се възползваме максимално от тази възможност в международен план и как да предоставяме и по-добра информация на европейските потребители. Пакетът, който ни изпрати Европейската комисия, се разглежда благоприятно. Той е в посоката, в която бе изписан и доклада на госпожа Скота, идеите, които бяха предложени и по него. Има определени предложения на Европейската комисия, които могат да се е, приемат, други може би трябва да изчакат, но може да се приемат. Не ни остава много време, за това ми се иска да чуя становищата на колегите. За това искам да задам два основни въпроса, за да чуя становището на колегите по тях. Господин Пантини спомена ролята на групите производители – той каза, че тяхната роля е свързана с едно определено производство, с това, че те определят производството. Какво всъщност определят? Обема ли определят? Не беше съвсем ясно. Така че въпросът е отворен, т.е. има две становища. От една страна говорим за обществена защита, при която всеки един производител, който отговаря на определени изисквания, има право да произвежда определени продукти с защитено значение. Но от друга страна не можем да контролираме обема на продукцията. И може да срещнем много а, въпроси, извинете, много случаи, които да а, съвпадат с казаното с Плин Пантини. Така че какво мислите по този въпрос? По контрола на обема на производството. Това е въпрос, който обмисли Европейската комисия. В миналото е възниквал и е добре, когато обсъждаме пакета, да го имаме предвид. Още нещо. В контекста на двата регламента, регламента за качеството и другия за стандартите за пластмент. трябва да се каже, че имаме едно приложение второ, което бе въведено сега. Преди то бе доброволно, извинете, преди то беше свързано с различни варианти за качеството, които бяха пожелателни. Ако говорим за регламент за качеството, трябва да залагаме стандарти, насоки за производителите и тогава трябва да запазим съответните защитени означения. Запазвайки ги, Както сме казвали в тази комисия и както по-късно ще стане ясно, можем да включим Los términos reservados facultativos en la norma de comercialización. Много примери. Защото не знае какво е вашето становище за стандарти за пласмент. Сега, ако искаме да изменим казаното и записаното като информация за потребители, то тогава съвсем ясно да обясним какво е качествен продукт, кои са качествените продукти, т.е. това ще са определени продукти, които отговарят на съответни критерии. След това имаме регламента за стандартите за пласмент, за да се види какво там трябва, какво ще се отнася и за този пласмент. Е, по отношение на делегираните актови, да, е, съгласна съм с господин Пантини, по Лисабонския договор, е, наистина Европейският парламент играе ключова роля и ние знаем, че трябва да се постигне баланс между гъвкавост и скоростта, с която можем да действаме в определен момент. От друга страна обаче има и някои много важни въпроси, по които парламента трябва да има ясно становище и то да е публично оповестено и съответно да играе роля в процеса. Затова е необходимо това равновесие между използването на делегираните актове и други актове, по които парламента също има право на глас. Благодаря. това беше всичко за момента. Господин Дорфман именно му от името на координаторите. Ringrazia anch'io ai relatori di oggi. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика. Извинете, на двамата докладчици. Казаното беше много интересно. Нашият докладчик от страна на нашата комисия засегна повечето въпроси. Двете предложения на комисията наистина вървят в правилна посока, макар че днес цифрите, които чухме от господин Пантини, не са много окоръжаващи. Той каза, че само 2% от а, стойността на производството на храни в Европейския съюз са продукти с а, защитено значение. Трябва да се запитаме защо стоят така нещата. планирането е много важно и при производството. Защото разбирам, че може би правя грешка, но е ясно, че за определени защитени означения е вярно, че те представляват и запазена марка, особено на големите международни пазари. Никой не може да ме убеди, че означение като парма, за шунката или шампанско рокфор или сирането пармиджано не са запазени марки. А тър... запазените марки трябва да бъдат управлявани, както всички такива на пазара. управлението на една запазена марка пък означава да се преценява каква част от този продукт трябва да излиза на пазара. И никой няма да инвестира в а, търговските марки, ако ние не а, защитим такива разпоредби. Тоест, в частните търговски марки ще се инвестира, но не в общите, примерно, значения, географски означения. Както каза госпожа Гарсия Перес, това трябва да стане без да се ограничава достъпа на потребителите на пазара. Тоест, това не може да бъде някакъв елит или някакъв затворен клуб, които не дават възможност на други да се включат в тези означения. Що се отнася до делегираните актове, съгласна съм с казаното. Аз също оставям с впечатлението, че част от предложението на комисията трябва а, да бъде осмислена по-внимателно за да се види дали с делегирани актове могат да бъдат разрешени част от проблемите. Трябва да се навлезе в конкретика. Например, до каква степен може е, цялата верига на доставките да се ограничи в е, е зоната по происход. Е, в случая визирам нещо като организиране на един консорциум, за който да реши дали продукта да се произвежда в определен регион. Сега, за преработените продукти, там вече нещата са различни. Ако имате една кифличка, която съдържа шунка от парма, аз мога да напиша на етикета шунка от парма, но това може да се напише само ако има проследимост. Т.е. ако не е възможно инспектиране и проследяване, дали наистина това е такава шунка, то тогава няма да има смисъл, защото няма да правим услуга на никого, нито на производителите, нито на потребителите. Защото в сандвича или където и да е, се намира тази шунка, може би се слага друга шунка, а не шунка от парма. Така че това не се отнася само за шунката, да се отнася за много други неща. Трябва наистина да мислим за съответни означения, да речем за планинските райони. В първия вариант на Европейската комисия бяха включени тези означения, сега ги няма. Аз мисля, че отново трябва да ги включите. Отново трябва да включите също така търговската марка за продукти, които се разпространяват на местния пазар. Така че движим се в правилната посока, но има още много стъпки, които трябва да бъдат предприяти. Mulțumesc. Care cuvântul Jose Bove? Je vous remercie Благодаря. Много ми бяха изказвани и двете изложения. Не смея много да се спирам и на белезите на качество, както и на регулирането на производствените количества в рамките на системите за качество. Трябват организации, които свързват производители с преработватели да регулират волюмите, защото иначе ще настъпи економически срив както за производителите, така и за белезите за качество знаковете за качество. Искам да спомена един много сериозен проблем. Това е фалшификацията на защитените продукти. Това са допълнителни продукти, които куковица в чуждо гнездо се настаняват върху пазарите на защитени продукти и е много трудно да се е, направи каквото и да било срещу това явление. По отношение на другото изложение за дребните селски стопанства имам два въпроса, свързани с тяхното запазване, поддръжка и евентуалното създаване на нови малки ферми. По отношение на подкрепата на малките стопанства, може би не беше достатъчно спомената възможността за подкрепа от страна на местните власти. Подкрепа за развитието на инструменти, като местните пазари, малките преработвателни предприятия, които ще позволят на малките стопанства да имат економически пазари или да участват, да дават продукти за преработка там, където такава няма. И това ще гарантира една последователност и по-добра връзка между малките стопанства и цялата териториална структура. Второ, стандартите за преработвателите, малките преработвателни работилнички предприятия, за малките ферми. Те не могат да произвеждат по същия начин, като едно голямо преработвателно предприятие, което преработва 5 милиона мляко. Не, тук става въпрос за малки количества и съответно нормите за стандартите за преработка може би трябва да бъдат преразгледани и да бъдат адаптирани, за да отговарят на различните равнища на пазарите. Имаме международен, национален и местен пазар. Условията не са еднакви. Е, така че ако се налагат някакви много високи стандарти, няма да има местно производство и местна преработка. И още нещо, където искам да чуя вашето мнение. Путно, що това засяга настаняването на хора в малки ферми може да изглежда налудничево, но това е социален факт. Днес това се развива все повече и повече. Хората съвсем съзнателно избират да работят в съвсем мънички селски стопанства и произвеждат няколко продукта сирене, хляб и това е абсолютна реалност. И една реалност, която излиза извън всички разпоредби на европейското законодателство, включително първия стър. Дали в това отношение не трябва да размислим за това а, ново а, селско население, което, което се появява и което живее в дребни селски стопанства? Сега отново ще дам думата на двамата експерти за отговорът на въпросите на колегите. Първо господин Пантини. Grazie. Rispondo alle, alle domande che sono state poste. Eh, Искам да отговоря на въпросите, които бяха зададени към мен. Повечето от вас говориха за планиране на производството. Аз лично мисля, че това, което различава продуктите с защитено означение от другите, е, че системите за производство на тези продукти са, направи, са всъщност системи от много малки фирми. Има производствена дисциплина и това означава, че обемите, произведени от тези малки ферми, са много сходни. Ако има риск за нестабилност на пазарите, изпадане на цените, производителите на тези продукти са тези, които трябва да се подчиняват на цените. Ако не им дадем инструменти да се преодолее този проблем на пазара и да могат да планират своето производство, то е, тогава въздействието върху тях, като малки производители, ще бъде много по-голямо, отколкото върху големите производители. Ако продуктите са много тясно свързани с определен регион, това не означава, че разширяването на този регион ограничава производителите, ако те са сред тези хиляда регистрирани продукта. Понякога има много широки райони на съответните производители, за да могат те да увеличат обема на своето производство. Още нещо, което бе казано преди, е, то бе свързано с контрола на производството. Не трябва да има рестриктивен характер то, а трябва да бъде нещо като планиран растеж, който да отговаря на потребностите на пазара. Ако е, човек започне да продава, например, в чужбина, намери други търговци, то трябва да има възможност за увеличаване на производството или включване на други производители към системата. Още нещо, което бе споменато от господин Дорфман, е свързано с, свързан с контрола на съставните е, елементи и това може да се е, направи, казахте вие, ако може да се контролира, да се инспектира. Аз си мисля, че ще е целесообразно да се делегира това на групи производители. Тоест, те да могат да авторизират означението, извинете, записването на съответни а, съставни части от един продукт, като а, про, продукти с а, защитено означение. Ако се дава едно такова разрешение за ползването от страна на тези групи, то тогава ще има по-голяма проследимост. Благодаря. Je pense que, en ce qui concerne ще се опитам да отговоря. По отношение на значението на а, продуктите за защитено наименование за происход или географско обозначение, те са ограничено количество, зависи от а, даден отрасъл. Някои от тях не са а, обхванати, например, вината, но те, те не са масово е, произвеждани е, вина, но се продават на международния пазар. Също става въпрос за сирената, така че не може да се дадат някакви средни стойности по отношение на контрола на обемите, на количествата. Е, тук има два проблема. Проблем с контрола на обемите и разпределянето на себестойността на разходите по цялата верига. Очевидно е, че контрола на този тип продукти трябва да отчете всичките им аспекти, социалната стойност и разбира се и пазарната стойност, защото те се продават в ограничени количества. Е, това въжи както за вината, така и за останалите продукти. Тук всъщност стойността е свързана с малките количества, които се произвеждат. Но мисля, че може да се мери едно общо решение, за да се ограничат обемите. Защото в рамките на регулирането на тези пазари и тези системи, вече съществуват реални ограничения на обемите. Но ако бъдат променени разходи, разходите, производствените разходи, може вече да видим как това би се отразило на пазара на една промяна в цената. В някои случаи, които трябва да бъдат уточнените първа, мисля, че има възможност групировките на производителите да се намесват в контрола на обемите. Но не съм убеден, че това е въпрос от общ характер и че винаги може, като се разпределя печалбата или стоеността, това да е в полза на дребните производители. По отношение на малките ферми и тяхното развитие, размножаване, съм съгласен с Жозе Бове. Е, напълно съм съгласен също с позицията му за ролята на местните, подрегионалните, общините и регионите и областите, които да създават колективни инфраструктури, в редица страни, например Франция, Италия, Великобритания, тези местни власти допринасят за, за развитието на нови пазари, например в областта на общественото хранене, обществено хранене в болниците, <clears throat> училищата и така нататък. Така че смятам, че участието на местните власти може да допринесе за изграждането на нови форми местни пазари, които да привлекат нови актьори, нови участници. А, много често това се прави подкрепят от местните власти се прави не само за да се доставят качествени продукти на потребители, да се подкрепят самите дребни производители, защото се знае, че те <coughs> извеждат биопродукти и много често ги доставят на заведенията за обществено хранене, което е изключително важно. Така че, пак повтарям, много важно е областните и местните власти да участват в развитието на местните пазари и в политиката за гарантиране на устойчиво развитие, включително и в областта на храненето, защото вие знаете, че когато продукти се внасят или пренасят от далечни разстояния, това се отразява на качеството. Развивайки местните пазари, това, този проблем ще изчезне. И е, има вече съществуваща структура за редица местни пазари, може да се предвиди колективната отговорност за някои местни пазари като вид контрол, като една по-улекотена форма на контрол, чрез, че използвайки колективни структури, като се предвидят съответните дерогации по отношение на местните пазари. Мисля, че този въпрос има голямо значение. Le mulțumesc încă o dată celor doi experți, atât pentru prezentări. Благодаря ви, благодаря на двамата ни експерти, които направиха пространни изложения, и отговориха на въпросите Превода ще бъде свършен до 21 март. На 11-12 април ще разгледаме проекто доклада и срока за внасяне на е 3 май. Приемане в комисията на 20 юни. Датата на следващото ни заседание 28 е март 2011 в 15 часа. Много ви благодаря за участието. Merci, merci. T'as levé la séance